Ah. Genau. Genau. Please, could you please? Ja, wir beginnen mit der Anhörung von Herrn. И така, започваме с изслушването на господин Стефан. Sorry, you have the floor for an introduction, please. Ле, имате думата да се представите. Dear Madam President, Госпожо председател, уважаеми депутати на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа, аз за мен е голяма чест да бъда тук днес сред вас като румънски кандидат за това сте в сметната палата. Смятам, че диалогът с вас в този контекст за мен е много голяма възможност да представя своята кандидатура. Най-напред ще се спра накратко на професионалната си кариера, след което с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Повечето от професионалната ми дейност, както е описана, е описана в моето CV. През последните 22 години се посветих главно на, работ, на работата на публи, в публичен интерес. Бях член на бюджетните комисии в Румънския парламент, в двете камери на парламента. Моите задачи бяха координация на дейностите, свързани с парламентарния надзор и управлението на фондове, състоящи се от различни процедури, като изслушвания, анализи и проучвания. Бях отговорен за управлението на парламентарните процедури за приемане на бюджета на правителството, на, на бюджета на социалната сигурност, както и бюджетите на двете камери на парламента. Аз работех в тясно сътрудничество с Румънската сметна палата. Освен това, отговарях за оценката и дискусията на специалните доклади на бюджет, за, бюджет, за изпълнението на бюджета и представях тези доклади в парламента. Освен това, работех на национално равнище по развитие на политики в областта на економиката, на финансовата област, данъчното облагане, финансовите пазари, инвестиционните политики, пенсионните фондове, социалната сигурност. Участвах в институционалния диалог с представители на Румънската сметна палата – Моето сътрудничество с различните институции ми позволиха да консолидирам знанието си за принципите и механизмите на добрите одитни процедури. Най-важно да осигуря правилното управление на публичните фондове. Освен това, участвах в модернизацията на Руманската сметна палата – като спазвах европейските и международни стандарти и добрите практики. Като министър на финансите аз демонстрирах моите способности в областта на управление на публичните финанси и получих опит в изграждане на финансове, бюджет, бюджетни стратегии, стратегии, администрация на държавните приходи, изработване на митнически политики и законодателство, организация и провеждане на вътрешни одити, сътрудничество с международни финансови институции, прилагане на публични търгове за обществени поръчки, администрация на държавни схеми, управление на инвестиции. Всичко това доведе до необходимия опит, който ми позволи да заема поста на заместник министър-председател. В това си качество аз координирах економически политики и стратегии и хармонизирах и оптимизирах междуинституционалното сътрудничество. Аз смятам, че моята кариера, кариера като държавен членовник на висок пост в, в румънската администрация може да има положително влияние върху моята номинация – за настоящия пост. Госпожо председател, дами и господа дебетати, дами и господа. А сега да се обърнем към бъдещето. Надявайки се, че вашата оценка ще бъде положителна, изразявам своята воля и готовност да, да работя в тясно сътрудничество с членовете на тази комисия за благото на институциите. Уверявам ви, че ще се явя пред вас всеки път, когато бъда повикан и защото смятам, че работата и дейността на Сметната палата не могат да бъдат е, ефективни без предварителна консултиране с Европейският парламент, който по принцип освобождава от отговорност Европейската комисия. Аз реших да се кандидатирам за член на Сметната палата, за да мога да споделя своята компетентност с всички останали, с цел доброто функциониране на тази тъй важна европейска институция. Същевременно смятам, че професионалният ми опит, който е натрупан в течение на годините в моята страна и в международен план, ще спомогне за осъществяването на стратегията на Сметната палата за 2016-2020 година и ще спомогне за утвърждаване на ролята на тази институция и за по-широко сътрудничество с съответните компетентни институции на държавите членки. Аз не смятам, че трябва само че сметната палата трябва да работи само с, с другите е, органи на държавите членки и европейските институции, но да търсиме и по-тясно сътрудничество с всички независими контролни институции в Европейския съюз. По този начин нашата работа ще бъде по-ефективна и по-последователна. Това би могло да спомогне за по-доброто професионализиране на а, а, работещите в сметната палата и към ще даде възможност за изработване на по-качествени одити. За това ще можем да излизаме с по-бързи решения, предвид тежките предизвикателства, пред които сме е, реш... Е, изправени. Дами и господа, ще спра до тук, но пред... преди това бих искала да изразя моето е, уважение и моето респект към работата, която извършвате. За мен ще бъде привилегия да работя за в бъдеще с вас поемам ангажимента да работя качествено и в да защитавам европейските интереси а, да защитавам интересите на всички европейски граждани. В качеството си на член на Сметната палата, уверявам ви, ще спазвам принципа на независимост и е, необвързаност. Ще извършвам дейността си независимо и ще направя всичко възможно тази независимост и е, обективността и професионализма да бъдат основните принципи, които да ръководят моята работа. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение да отговоря на всеки, всеки въпрос, който сметнете, че ще е Легата Колегата Тарант има думата. Благодаря, госпожо председател. Тази процедура на изслушване на кандидати, номинирани за сметната палата, е много специфична, но слава богу не е като в Американския конгрес, където всичко, което кажете, може да бъде използвано против вас. Благодаря за вашата презентация. Аз самият познавам и съм учил в тази система, образователна система. Зная колко е, беше трудно по онова време, съветското време, да се учат чужди езици. Чудесно е, че се справихте на тези два чужди езика, защото преди три седмица, когато се срещнахме в Страсбург, вие използвахте преводач. Сега, за член на Сметната палата. Тази номинация имам три въпроса. Най-напред. Вие говорите, вие имате един доста легалистичен законодателен подход към въпрос 19, когато се говори за резултата от това изслушване. Вие казвате, че е, съвета трябва да реши според договорите. Моят въпрос е, какво смятате за ролята на Европейския парламент, неговото становище? След като Европейския парламент е единствено не орган съставен от директно избрани представители на хората. На следващо място, бизнес интересите ви. Вие казвате, че имате определени участия но нямате право при вземането на решение. Ако обичате, обяснете как, за какъв бизнес става дума или какви предприятия са това и дали те получават европейско подпомагане под една или друга програма. На трето място – малко неприятен въпрос. Съжалявам, че не го изчитам на, на румънски, но един от големите проблеми в страната ви е корупцията. Бихте ли, моля, казали на тази комисия какви стъпки или какви резултати бяхте постигнали в борбата срещу корупцията вие като заместник министър-председател. Защото в корупцията е истинска болест. И накрая, какъв е проблемът на вашето правителство с кандидатката Ковеци номинацията за Европейската прокуратура. Защо? Правителството не искаше да я излъчи. Господин Штефан, имате думата. Mulțumesc, domnule Tarant, pentru întrebări. Sigur, patru întrebări, patru domenii. Благодаря, господин председател четири много различни въпроса. Ще отговоря кратко на всеки един от вашите въпроси. Що се отнася до 19-ти въпрос? За, за, за съжаление, аз отговорих по начин, който на мене самия не ми харесва. Всички в крайна сметка трябва да уважаваме институциите и на първо място парламента, който е най- представителен за демокрацията. Аз самия съм бил член на парламент в продължение на 22 години и знам за какво говоря. Въпреки това обаче трябваше да отговоря в дух на разпоредбите на договорите. Става, става, става дума за закон. В крайна сметка, Сметната палата, както в много страни, би трябвало да бъде под контрола на парламента и назначаването на нейните членове да се е, извършва от парламента. Надявам се, че ще има е, законодателни промени, които ще го позволят след някоя и друга година. Но, за съжаление, сами аз не съм доволен от е, е, отговора на въпроса, но съм длъжен да спазвам законите. Нямах избор трябваше да се придържам към законовите изисквания. А, така че не го приемайте като липса на уважение към вашата комисия или към цяли, цели Европейски парламент, защото още веднъж, повтарям, в продължение на 22 години съм бил член на комисия, подобна на вашата в моя национален парламент. Участвал съм в всякакъв вид дейности на тези комисии. Но законът е такъв какъвто е. Що се отнася до втория въпрос? става дума за финансовото ми участие в фирми. Става дума за дребни акции, но не, не, не участвам в вземане на решения, т.е. аз съм един обикновен акционер, не участвам в процеса на вземане на решения, в управителни съвети и други. Става дума за акции между 1 и 10% акции от дадени предприятия нито едно от предприятията, в които имам а, акции, не е било, не е получавало финансова помощ от Европейският съюз. Тоест, отговора е не. От 2003 година насам всичките ми доходи и финансови интереси са били публикувани на интернет страницата на Румънският парламент. Всеки един от вас може да се запознае с тях. Колкото до борбата срещу корупцията в Румъния, на третия ви въпрос, да, това не е въпрос, на който щях да имам желание да отговоря, но ще се опитам да отговоря. Като ви като ви моля обаче тук да имате предвид, че аз съм кан- кандидат на, а, за член на Сметната палата. Аз не говоря от името на а, румънското правителство. Бил съм, как, както казах, заместник министър-председател, министър на финансите, е, председател на комисията по контролен бюджет в е, бюджетен контрол в е, парламента. В всичките си качества съм работил за въвеждане на инструментариум, който да спре корупцията в Румъния. Корупцията има много аспекти. Що се отнася до личните ми усилия, целта беше да се защитат публичните средства, публичните ресурси, било то е, националните, било то европейските. Така че работих за усъвременяване на инструментариума за борба срещу корупцията и за модернизиране на Румънската сметна палата, която може да служи за пример на други държави членки. Много са положителните резултати, които сме постигнали. И съм работил за усъвременяването на системите за извършване на одит, като в, когато бях министър, всички е, е, одити, извършени в публичните институции, бяха в, под моя компетентност и мисля, че статистиките от последните години са красноречиви. Румъния е една от първите държави членки, която подкрепи проекта за Европейски, Европейска прокурорска служба. Това е сигнал, който е, румънското правителство изпрати на европейско равнище. Ние подкрепяме е, прокурорската служба, искаме тя да развива дейността и а тази, тази служба ще играе много важна роля за защита на европейските публични средства. Зададахте ми и въпрос, свързан с госпожа Клепеши, която е кандидат за главен прокурор. Главен европейски прокурор. Госпожа Гъвеши се, кан... кандидатира за това, а аз съм кандидат за друга служба, така че не смятам, че е много редно да давам, да си давам мнението. Но, смятам, от друга страна, че Тук става дума за дискусия между парламента и Европейският съвет. Но смятам, че назначеното лице трябва да а, а, даде плътта и кръв на тази а, служба. Възможно е госпожа Кънче да има необходимите качества, но е добре да има е, изпитвания, да има а, из, изслушвания, за да се оценят компетентностите на кандидата. Важно е този човека, който оглави службата, да има достатъчно и компетенции, тъй като службата ще играе много важна роля за развитието на Европа и тъй като и тази прокурорската служба ще работи, ще работи за борбата срещу фалшифицирането на пари, трафик, контрабанда и така нататък. Легата върна. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Стефан, за вашето присъствие. А нещо, което казахте, ме накара да съм по-директен. Ако разбрах правилно, вие казахте, че ние трябва да оценим вашите способности и вашата личност, независимо от вашето правителство. Съжалявам, господин Стефан, но това не може да стане поне в моята политическа група. Вие сте били заместник министър-председател на правителство, което, което беше доста очевидно коруп, корумпирано. Е, правителство, което искаше да отслаби независимостта на, съдеб... на съдиите в Румъния и върховенството на закана. Съжалявам, но аз не мога да отделя тези две неща. Вашата личност и принадлежността ви към правителството. Вие сте били в това правителство. И така, моят въпрос – на фона на вашия политически ангажимент и силните ви връзки с правителството в Румъния, как ще осигурите и моля обяснете ни в подробности, докато можете, как ще бъдете независим като член на Сметната палата без политическа намеса от Бакорещ и на следващо място. Още по-конкретно – като се има предвид вашите тесни връзки с бъдещия шеф на вашата партия и многото дискусии за върховството на закона в Румъния, как вие като член на Сметната палата ще успеете да управлявате измамите, корупцията или нередностите, които ще включват представители на правителството на във вашата страна? И на трето място, мислите ли, че вашият професионален опит отговаря на изискванията? Явно вие мислите така, но искам тогава да ви попитам, защо смятате, че вашият професионален опит отговаря на критериите за член на Сменска палата. Защо ние трябва да виждаме нещата по този начин? И на последно място, вашата, вашите връзки с Русия. Вие казвате, че сте били председател на групата за приятелство с Руската федерация от 2016 е, година до до 2016 година. Така че интересно ни е какво е вашето отношение към Русия дали имате бизнес отношения с Русия. Госпожа Аяла Сендър от социалистите и демократите. Благодаря. Дойдох малко късно, защото бях на друго заседание. Смятам, че мисля, че това упражнение е упражнение, което вече сме извършвали многократно, но трябва да се придържаме към а, сметната палата, а не да се набъркваме в вътрешните работи на дадена държава членка. Нека да не, нека да не навлизаме в политика на политиците, а да видиме дали кандидата може да допринесе за развитието на Сметната палата. Така че и този път смятам, че трябва да се придържаме към тези принципи. Да не смесваме и други неща. Виждам в вашият курикулум, че освен търсиме виждам в, в, в, в вашият а, курикулум, че имате а, е, опит а, свързани с европейската политика. С, и по-специално сте работили в предприятия, свързани с а, вътрешно плаване. А също така, че сте работили за модернизирането на сметната палата в вашата страна. Всъщност, сметна палата не е съществувала в този си вид преди промените в закона. Казвате, че сте работили за независимостта на Сметната палата. Как сте го направили? И после как в ролята си на заместник-председател на комисията към Сената сте работили за укрепване ролята на Сметната палата. Също така ме, интерес, ми е интересно, вие казвате, че сте председател на групата за приятелство с Израел. Виждам също така, че сте поддържали е, също, връзки с е, групи в за приятелство с Бразилия, Исландия, Армения, но искам да знам какви трудности сте из... през какви трудности сте минали от момента, в който се е променило законодателството до постигане на пълна независимост на Сметната палата и каква дейност сте развивали е, в качеството си на ръководител на групата за приятелство с Израел? Господин Стеф. Е, Мулțumesc, domnule савана. Да, трябва да се зададат неприятните въпроси. Защото в противен, противен случай остават някои съмнения. Затова считам, че едно от основните изисквания за член на Сметната палата е обективност, безпристрастност, независимост. В, в моята презентация аз съм написала, че поемам ангажимента да бъдам изцяло независим, обективен и безпристрастен, ако а, получа одобрение на вашата комисия. От друга страна, трудно е да се разгранича от е, известни нападки спрямо е, румънското правителство, защото става дума за принципни нападки. Аз не знам за корупционно действие, което да засяга а, член на правителството през последните две години. Но дебата е принцип. А, тези нападки много често не са свързани с преки, конкретни корупционни действия, а с цялостния законодателен процес. диалога между правителството в Букурещ и Европейската комисия, между експертите от Букурещ и експертите от Венецианската комисия, тези диалози имат за цел да постигнат едни е, трайни решения и да ще спомогнат Румъния да се отърве от съмнението и от това да бъде е, подозирана в нещо. Но нека разграничим нещата. От една страна има корупция, която дадено лице е въвлечено в някакъв корупционен е, някакво корупционно действие и от друга страна има е, функционирането на съдебна система в дадена страна. Смятам, че това са неща, които не, между които не можем да сложим равенство и не можем да, да кажем, Румъния е корумпирана държава. Аз съм член на правителството и, и не мога да не бъда солидарен с правителството, на което съм член. Така че ще продължа да бъда солидарен с това правителство. Същевременно обаче не мога да приема подобни обвинения, отправени към мен или към друг член на румънското правителство, без да има доказателства за това. Ако следите отблизо а, случващото се в страната, само се говори за принципи, включително и в медиите, но никой не представя доказателства. Обяснява се какво трябва да направи Румъния за бъдеща, но без конкретни доказателства. А, така че, но при всички случаи диалога между моята страна и комисията е, е нещо, което е положително. Не разбрах вашия въпрос, свързан с специалните отношения или връзки. Но, ние всички сме европейски граждани всички ние имаме и задължения и права като европейски граждани. И смятам, че европейските институции трябва да, су, е, да третират по един и същи начин към всички европейски граждани. В никакъв случай не трябва да се прави разлика между граждани на, на една или друга държава членка независимо от контекста, защото ако защитаваме европейските ценности, всички европейски граждани трябва да бъдат равноправно третирани. Те всички имат еднакви права и задължения. Ако в дадена държава членка някой извърши нарушение, или е участва в някакво корупционно действие, то той трябва да бъде е, санкциониран, независимо коя е, от коя държава членка е. Има ли е, някаква сблъсък на интереси между е, кандидат, кандидатурата ми и това, което върша в момента. Изчетах много документи за да се подготвя за това изслушване. Там се казва, че члена на Сметната палата не трябва задължително да бъде аудитор. Той трябва да, да знае принципите и процедурите и за да може да извършва одити. Членовете на Сметната палата не участват пряко в одитите. Те извършват оценка на докладите и членовете на Сметната палата трябва да бди за прилагането на нормите на одит, т.е. кандидата трябва да познава отлично начина на изработване и прилагане на тези норми, защото те са в основата на одитната дейност. В продължение на 22 години съм бил депутат и съм участвал в проверката на всички одитни доклади и съм участвал и в подготовката на нормите, така че смятам, че съм отлично подготвен за а, членство в Сметната палата. Колкото до а, връзките с Русия, в качеството си на председател на групата за приятелство с Русия, съм участвал в много културни мероприятия. Знаете, че някои части на Румъния, в някои части на Румъния живеят рускоговорящи общности и целта на нашите мероприятия беше развиване на културните връзки. Нямам никакви други допълнителни връзки с Руската федерация на договора на въпроса на госпожа Яла Сандърс. Промените в Конституцията бяха много трудни. Те трябваше да бъдат извършени с цел присъединява към Европейския съюз. Тогава направихме и промените, свързани с въвеждане на сметна палата. Тогава трябваше да решиме какъв модел ще приложиме реш, решихме да, да приемеме европейският модел, но все още днес някои смятат, че, че трябваше да въведеме класическият модел. Въпреки всичко обаче смятам, че това решение имаше много а, положителни последици. А, Съгласно Конституцията, Сметната палата е независима. Тя има мандат за 9 години, е, решава каква и приема сама своят одните програма и публикува своите резултати без намесата на е, каквато и да е друга институция, в, е, с изключение, разбира се, на парламент. Що се отнася до а, групата за приятелство с Израел? В, по същия начин е, на, на, на, румънската, румънска еврейска общност иммигрира в Израел. Организираме мероприятия и обсъждаме проблеми, които са от интерес за двете страни. Благодаря. В момента вече е, имаме проблеми с времето. Е, във връзка с е, 206 член, трети параграф, е, би трябвало да давам е, думата само на членове на комисията и затова сега господин Кленц, само една минута. Е, да, господин Штефан, вие сте бил председател и на управителния борт на предприятие. Не само политическа е вашата кариера. Какво всъщност ви привлича към работата в Сметната палата в сравнение с поста, който заемате сега вице-премьер, бил сте и председател на управителния съвет на голяма компания? когато става дума за а, кандидата за а, ръководител на Европейската прокуратура, госпожа Кавеши, трябва да кажа, че тя направи много добро впечатление при е, изслушването, но не е в състояние, не може, ни се позволява да напусне страната. Бихте ли могли да работите добре с нея, ако тя бъде избрана? Благодаря ви е, за думата, госпожо председател. Благодаря за вашата презентация, за е, това, че посочихте, че всички сме равни пред закона, но аз съм в крайна сметка от една страна, пред която действително всички политици отговарят пред закона вие ще трябва да бъдете обаче е, член на, сме, на един орган, който работи абсолютно независимо и няма да се ръководите от никакви политически интереси. Е, и какво ще стане е, в крайна сметка, ако е, се произнесат е, влезли в сила вече присъди във вашата страна на ваши политически приятели? Е, как е, ще можете да изпълнявате вашите функции при положение, че действително е, изискванията по отношение на независимостта са е, много ясни и категорични. И освен това, как ще работите с госпожа Кевеши при това положение, което се бори толкова неотстъпно срещу корупцията? В експериенță într компания companie începuturile activității mele când... След като съм работил в частна фирма, в началото на кариерата си, всъщност първо бях, първо бях стъжант, след това бях а, директор, но това беше в началото на кариерата. След това защитих доктората на основата на опита, който бях направил. Сега питате ме защо искам да стана член на Сметната палата. Бих искал по този начин да маркирам финала на кариерата си, като разгърна своята компетентност в следствие на опит на бран в продължение на 22 години, колкото до госпожа Кюрежи. Ще Раз, аз разбира се, че ще работя с нея а, в рамките на институциите и съм го, и, и съм го правил в а, продължение на години. Независимо от а, партиите, които са били на власт и левицата и десницата вин, винаги са ме считали за експерт, който може да подкр... поддържа баланса на и румънската економическа политика. Работа отлично с, с всички политически партньори членовете на различните политически партии за мене не са опоненти, а са партньори. Винаги съм бил праволинен, работил съм с левицата, както и с десницата, защото смятам, че доброто управление на публичните средства няма политически цвят. Затова смятам, че Сметната палата е много важна и Същото въжи за прокурорската служба. Смятам, че тя ще може да се бори с корупцията и с измамата. И смятам, че заедно ще можем да постигнем упростено функ... Е, е, разходване на публичните средства в момента, в който службата е, почне да функционира. Като цяло това ще увеличи доверието в европейските институции. Много ви благодарим. Благодарим ви за това, че отделихте време, дойдохте да посетите нашата комисия и благодаря и за отговорите. И така, за съжаление, трябва да приключваме, тъй като времето ни е скъпо и напредна. Yeah, I'm sorry for the Romanian colleagues not being a member. I, I'm, we are always delighted. Да, аз за съжаление както казах на нашия руменски колега, трябва да се съобразявам с ограниченията във времето, с което разполагаме. Така, а имаме толкова много въпроси и много неща да си кажем. За съжаление, не можем. Welcome to our colleague the budget committee, Mrs. И така, е, поздравявам с добре дошла е, нашата колега от бюджетната комисия, госпожа Малетич. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми е, членове на комисията КОНТ, скъпи колеги, госпожи и господа, за мен е голяма чест и е, голяма отговорност е, кандидатстването за член на Сметната палата, един, една организация партньор на Европейския парламент, за който работя в момента. Много важни са е, принципите, от които се ръководи Сметната палата като институция. Те са изключително важни за нашите граждани, а именно е, редовност, законосъобразност, економичност, ефективност и ефикасност. Позволете ми е, да е, кажа колко важни за мен от професионална гледна точка са всички сфери, в които съм работила, свързани с публичните финанси. Е, отговарях за подобряване на бюджетните процеси, за прилагане на нови разпоредби, с които въведохме бюджетно класификация, економически програми. Е, създадохме система на държавната хазна и така нататък. Е, участвах в създаването на ново законодателство, с което въведохме една много по-стабилна система на финансово управление, на публичните финанси. Е, е, създадохме именно тази система на държавната хазна, която действа в момента. Е, създадохме и отчетност и счетоводство на базата на принципа на начисляването. Декларацията за достоверност относно точността и надежността на отчетите беше въведена, докато бях заместник-председател на финансите, е, финансовото министерство, заместник-министър, извинете. Въведохме много-много е, е, допълнителни елементи на сегашната система. Работила съм не като аудитор, е, но е, е, имам диплома за сертифициран експерт-счетоводител и аудитор от реномиран институт, а именно СИПФА. Моето образование бе от съществено значение за работата ми по системата за финансово управление на предприсъединителните фондове и като заместник министр на финансите е, работих по редица акредитации и одити, свързани с е, много от докладите и е, системата за на основата на одитните констатации. Аз отговарях за, на практика за концепцията на е, становищата за достоверност и е, от 2011 година в крайна сметка всички ръководители в публичния сектор в Харватия трябва да подписват една декларация за финансова отговорност, която е еквивалентна на, финанс... на декларацията за достоверност в рамките на вътрешния финансов контрол дори и работата ми като депутат в Европейския парламент да е изключително интересна, е, да представлява голямо предизвикателство, но и да, същевременно да е много важна и влиятелна, аз е, от професионална е, гледна точка на базата на моето образование проявявам огромен интерес към членството в Европейската сметна палата. Обедена съм, че това ще бъде е, нелека задача, но е, е, си струва да се работи за налагането на принципите на Сметната палата на Европа в счетоводността и отчетността, за да може Европа действително да се наложи като един глобален играч и да се справи с в бюджетно отношение с огромните предизвикателства в областта на отбраната, на сигурността, стабилността, миграцията, околната среда и така нататък. Европейския бюджет е, е малък в сравнение с националните бюджети на е, много държавите членки, но е, той е изключително важен за нашите ценности и за изпълняването на нашите огромни предизвикателства. По тази причина аз а, е, е, смятам, че моята работа с а, е, тук в Европейския парламент и а, факта, че кандидатствам за Европейската сметна палата, която си сътрудничи и партнира на Комисията за бюджетен контрол е, е нещо много важно е, и бих подпомогнала с удоволствие работата на Европейската сметна паласа, за да се подобри ефективността, ефикасността, економичността на европейските програми и инструменти и да постигнем повече синергия ако бъде избрана а, за член на Европейската сметна палата, аз ще посвета моето а, време и моите сили на тези цели. Ще бъда независима, ще разчитам на професионалните си познания и опит, ще приемам а, а, единствено а, да служа на ценностите и принципите а, и няма да се влияе от ничие, а, а, ничие опити за натиск или е, влияние. Благодаря много за вашето внимание и за това, че имах възможност да представя моите виждания. Да, благодаря. Ние видяхме, че има един много-много дълъг списък и от публикации, на които вие не се спрахте, но а, сега ще чуем нашия докладчик. Да, благодаря, госпожо председател много от така, скоро издадените книги всъщност са на хрватски. За съжаление не мога да ги прочита в оригинал, но а сега ще се спра на някои от вашите отговори във връзка с нашите въпроси. Някои от тях са малко философски, но а, вие бихте могли да а, отговорите и като политик. Вие действително имате е, значителна и е, впечатляваща кариера в е, не румънската, съжалявам много, поправя се оратора, в е, публична администрация. Вие се присъединихте към партията, която представлявате ставайки член на политическа партия, най-вероятно сте смятали, че това е за доброто на вашата държава. Но аз знае, че в страните от бившия социалистически блок е било, така да скаже, Обичайно някои от служителите в публичната администрация да бъдат насилвани да стават членове на определени партии. Надявам се, че случаят не е такъв, но все пак обяснете ни защото ще се откажете от кариерата е, на депутат и политик е, и предпочитате да станете член на е, Европейската сметна палата в Люксембург. Имате най-вероятно добри перспективи за развитие в политиката. Тоест, защо предпочитате отново да се върнете към една професионално ориентирана публична администрация, Сметната палата на Европа и да се откажете от политическата кариера. Може би няма да произнеса добре името, но вие сте споменали във вашата биография Агрокор. ще ни кажете ли нещо повече за това предприятие? Е, Агрокор. Е, е, съжалявам много, че може би работих, говорих малко по-дълго, отколкото при първия кандидат. Благодаря ви за вашите въпроси. Аз се ангажирах с Хрватската демократична партия но първо напуснах министерството, т.е. Е, напуснах работата си като е, служител на Министерство на финансите и заместник министр и след това е, Демократичната партия на Харватия се свърза с мен, за да ме помоли да помогна на партията при разработване на политиката за съгласуване, за кохезия и тъй като имах вече и като заместник министр доста европейски опит в моята професионална сфера и като преговаряш по глава 22 за присъединяване на Харватия аз се съгласих да помогна на тази най-влиятелна партия в опозиция, която би могла да помогне за развитието на цялата система на публичните ресурси в Харватия. Естествено, винаги съм е, се старала да помагам и на правителството, и на е, е, основните политически формации в моята страна да се подготвят по-добре в моята професионална сфера. разполагам с много проучвания, изследвания. Аз самата имам много публикации и, по този начин всъщност започнах да се интересувам от политиката и е, е, струва ми се, че и като професионалист, и като политик успях да допринеса е, за подобряване на ситуацията. Е, винаги съм се старала да подпомагам е, процеса на развитие на моята страна. И така, е, имаше въпрос свързан с дилемата дали е, бих желала е, като политик, така да се каже, да вляза в състава на Сметната палата или като професионалист. Аз мятам, че е, като член на Сметната палата човек може да работи много, много е, е сериозно и да бъде добър партньор на е, Европейския парламент. Една номинация за Европейската сметна палата е, всъщност е, е, би могла да допринесе за едно по-нататъчно развитие, което в никакъв случай не противоречи на работата като депутат в Европейския парламент. По-скоро депутатството помага на работата в Сметната палата. Агрокор е голямо предприятие на хрватския пазар – с регионално влияние. Голям регионален играч по това време. В сълско-стопанския сектор, в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Предприятието се развиваше добре до един момент, след което започна да запада. Това бе около 2012-2014 година. По това време аз не бях член на правителството. Различни институции в е, Харватия трябваше да проведат разследване, е, тъй като имаше случаи, които налагаха и разследвания. И в крайна сметка историята приключи с обявяване на несъстоятелност. Колегата Саврама. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Малетич, уважаема колега, направо ще премина към въпросите, които искам да ви задам. Първо, Същия въпрос зададох и на румънския колега. Колко точно и прецизно ще работите в случаи, в които става дума за корупция на членове на вашата страна или на правителството на вашата страна, когато работите като член на сметната, Европейската сметна палата. Какви ще бъдат вашите приоритети като член на Сметната палата? Ние знаем, че става дума за колегиален орган и всеки член на състава на ЕСП на практика се отразява на работата и на имиджа на цялата институция. Така че, бих искала да разбера какви ще бъдат вашите приоритети. когато е, става дума за данни относно конкретна държава член по отношение на която Сметната палата установява, че има злоупотреба с средства по линия на програмите и финансирането от Европейския съюз. И освен това, каква е добавената стойност, която вие сама можете да предложите като член на Сметната палата на тази институция? Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо Малетич. Да, вие не сте работили като аудитор, но питам се дали вие сте били член на комисията по а, бюджетен контрол вие, вие, вие не, не, не бехте член на комисията на по, а, бюджетен контрол, на регионалната и на друго. Защо не сте, защо не, не, защо не ви беше интересно да станете член на комисията на бюджетен контрол? Това разбира се не е критика. Защо не, така не ви харесваше нашата комисия? Казахте, че няма да няма да приемете никакъв а, натиск, а, никакво влияние. Но от друга страна а, европейският бюджет все повече и повече ще бъде а, насочен към резултатност, към осъществяване на политика. И знаете, че Европейският парламент Европейският парламент прие Истанбулската конвенция като едно оръжие срещу една, един бич, на който сме свидетели, включително и в моята страна и жени. И предполагам, че това е един проблем, който трябва да ви тревожи но от друга страна вие сте активна така, активен борец срещу подписването на тази конвенция, както има и как, така вървейки по пътя на Ватикан. Така че според мен има малко противоречие, тъй като тази конвенция подпомага за борба срещу нещо, на което всички сме врагове. Корупцията и моето правителство. Ще ще действа много бързо и ще бъда и още по-така активна и енергична, тъй като аз смятам, че е, трябва да има нулева толерантност е, спрямо по това явление, което подкопава економиката и пречи на конкурентоспособността. В подобен случай, както и в други случаи, ще се обърна към Олаф, тъй като има а, е, меморандум за разбирателство, подписан с Олаф е, за подаване на информация в случай на съмнение на измами и корупция. Що се отнася до приоритетите, като член на Сметната палата, трябва да има допълнителен инструментариум за контрол заедно с Европейската комисия. Мисля, че Европейската комисия трябва да потърси начин да, да а, да има някакви гаранции, че тези средства ще а, могат да бъдат използвани както трябва в а, държавата членка, защото в противен случай нали, средствата трябва да бъдат блокирани. Тоест, комисията да предостави на Кметната палата всички а, цели инструментариум и същевременно да създаде допълнително насърчение. Аз имам опит за управление на средства в публичния сектор. Тук добавих много опита в областта на управлението на кохезионните фондове. И наистина, наистина смятам, че опита ми се разширя. Госпожа Яла Сендър, защо не съм станала член на комисията по бюджетен контрол? Исках. Но бях член на комисията на Екон, Реги и Бъджет бъч. И а, просто а, нямаше как обикновено се а, заседанията се провеждаха по едно и също време и, и за това просто реших да не, да не стана формален член и формално да, да имам а, членство в комисията по бюджетен контрол, но, но но много често изпращах своите сътрудници да следат а, а, дискусията, за да бъда в течение на това, което се обсъжда тук. Политиката за Втория въпрос е дали трябва да има условия в бюджет. Да, макроекономическото условие е, е включено върховенството на закона. Сега обсъждаме нов регламент. Просто трябва да се потърси баланс между всичко това. И последния ви въпрос, свързан с Истанбулската конвенция. И това, че аз съм против тази конвенция в Харватия. Ние обсъждахме с обще, обществените групи раз, различните аспекти на Истанбулската конвенция. Аз съм а, върл противник на насилието и мисля, че с законодателност можем да постигнем много и да засилим борбата си срещу домашното насилие и въобще насилието. Но в случая с Истанбулската конвенция казах, обсъщахме в Харватия въпроса с пола, с джендър и ние не приемаме международната дефиниция на джендър. А е, е, в Истанбулската конвенция тази дефиниция не е същата като международно приетата. И Исках цялото общество да участва в а, тази дискусия, но смятам, че имаме достатъчно институции в момента и тук, и, и в в моята страна и на друго място има достатъчно инструмент. Аз като католичка мога да ви уверя, че и папата е против. Шон, ам, да, бих искал да кажа, че съм доволна от това, че вие подчертавате колко важен е Европейския парламент във вашите отговорите. И това е нещо, което ми харесва действително и смятам, че така трябва да бъде. И още един въпрос – Вземането на длъжността член на Сметната палата означава независимост, а вие имате политическо минало, така да се каже в кавички. Една жена, която съвсем точно определя своята политическа принадлежност към определена политическа сила, ще има трудности най-вероятно да бъде абсолютно независима. Вие говорихте за това, че така, ще се опитате да бъдете обективна при всички положения, но а, все пак а, в рамките на а, една политическа кариера, действително, човек по-трудно се откъсва от а, своите политически виждания и влияния. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Малетич, прочетах вашия курикулум и наистина съм впечатлен от а, вашата, вашия професионален опит а, в Министерството, председател на работна група за борба срещу измамите и така нататък. Мисля, че вие а, казахте всичко това. Какво смятате за кодекса за поведение на членовете на Сметната палата? Готови ли сте да го спазвате, защото сме имали случаи, в които има отказване? И второ, били сте член на Европейският парламент и на Комисията по бюджета. Смятате ли, че това може ще улесни вашата работа като член на Сметната палата? Благодаря ви предварително за отговорите. Господин Хабел, благодаря. Благодаря, скъпи колеги. Благодаря за това, че отговорихте на въпроса. Потърсих ваш, вашия курикулум онлайн, но не го намерих. Сега, много ви моля, публикувайте го, за да можем да го прочетем. Вие казахте много неща, вие имате политическо минало, но имате и политическо настояще. Вие все още сте член на Европейския парламент и на НП. Не знам, сигурно знаете случая с Адрия и средствата, които са изчезнали, включително европейски средства. Какво може да кажете за това досие? Също така, знаете и холандски и немски банки, освен ваши във вашата страна, са прали пари от Русия. И много хора, които са замесени в това, са платили глоби, но не са в затвора, са свободни. Можете ли да ни... Йома Букурка, bucur că avem în față candidat Благодаря. Рад, радваме се, че е, имаме кандидата жена. В, в, в, в парламента многократно настояваме за равноправието между мъже и жени. Хубаво е, че, канди... че и колегите задават еднакви въпроси на двамата кандидати. И вие, както другия кандидат, имате политическо минало. Но какво да направим? В крайна сметка правителствата се сформират от политици след избори. Що се отнася до член 18? Струвам си, че, струва ми се, че не сте обяснили достатъчно как и кога ще предоставяте необходимата информация на парламента. Вие сте отговорили много а, така общо. Не сте отговорили също така и много конкретно как ще подобрите работата на Сметната палата. А, имате ли предвид нещо конкретно и, и как ще работите с а, своите колеги мъже? Thank you very much for the questions. Um... Благодаря по отношение на независимостта. В момента аз съм в политическата сфера. Как ще реагирам обективно и независимо? Като член на Сметната палата, аз ще разчитам на професионалния си опит и знания – и ще работя заедно с екипа. Така че ще имаме още заключения. Няма да взимам предвид влияние от правителства, политически партии институции. В сметната палата има различни процедури, които предотвратяват членове да разчитат на други източници. Подготвят се решения, доклади, но те се подготвят съвместно. И ако се забележи, че нещо не е наред, че човекът не е независим и се подава на влияние, те могат да инициират промяна но аз винаги мога да се осланям на личното си знание и опит. Кодекса на поведение. Съгласна съм да го изпълнявам. Работата ми в парламента беше чудесен опит. и тя допълва това, което ще, от което ще имам нужда в сметната палата. Ще направя всичко възможно да изпълня поставените цели, а именно добавена стойност и най-изгодни да постигам най-изгодни економически резултати за гражданите. Няма смисъл да изброявам различните политики. Ние много ги обсъждаме и благодарение на нашите дискусии аз съм благодарна, че събрах това знание. И, е много положително, че е, съм прекарала време тук в Европейския парламент преди да продължа работа в Сметната палата. Факта, че съм член на Европейския парламент и на НП, да, аз имам политическо настояще. Аз съм и заместник-председател и в партията в Хрватия, но аз ще се оттегля от всички сте си тези функции. Всички функции, които могат да повлияят върху вземането ми на решение. Така че ясно е. Аз ще се оттегля и ще действам абсолютно независимо. Никой отвън няма да може да влияе върху моята работа в сметната палата. За някои казуси за прането на пари. Аз съм сигурна, че може заедно да подобрим процедурите, и на равнище държави членки, но това трябва да се направи най-напред на европейско равнище. Трябва да се борим заедно, защото всички тези случаи на корупция и на пране на пари, срещу тях трябва да има нулева толерантност. защото така Европейския съюз ще стане конкурентоспособен на глобално равнище. Госпожо Крапини, искахте да обясня въпрос 15. А именно докладването на, е, на Европейската сметна палата към Европейския парламент. Тоест, подаване на данни към депутатите и Европейската комисия. Като член на ЕКОН, аз разбирам нуждата от точни и висококачествени данни от държавите членки. Когато видя когато данните не са надежни, това влияе на заключенията. данните, събирани от комисията, от държавите членки, на базата на тези данни може да видим как качеството на данните може да се подобри чрез различни политики. Ние използваме цифрови технологии, може да ги използваме още по-добре. Данните могат да бъдат подавани веднага от източника и ние може да ги имаме на време. Може да са налични в европейските институции. Благодаря. С това приключихме изслушването. Благодаря ви за присъствието и довиждане. Damit kommen wir zum сега продължаваме с избора. И това е краят на публичното заседание. Продължаваме при закрити врата. В 7 часа сте поканени на един малък коктейл тук пред тази зала, но тези, които не са членове или заместник членове, моля, напуснете залата. Моля, всеки, който не е който не е заместник член или съветник или не гласува, да напусне. are now going to be uh, in camera. So, yeah. Genau. Dankeschön